техните усилия. Благодаря. Благодаря, господин комисар Поточник. Имаме 6 проекто резолюции. Приключихме обсъжданията. Ще гласуваме след малко, след като обсъдиме е, проблемите, свързани с, с наказание в Южна Африка. Давам думата на авторите на резолюцията. Госпожа Вебер, имате думата за две минути. Thank you, President. Ви, господин председател, след 13 години Конституционният съд реши преди няколко месеца да възстанови смъртното наказание. В решението се казва, че смъртното наказание е, е отговаря на а, някакви емоции, които царят в страната от няколко години. смъртното наказание се смята като превентивна мерка като се помисли, че евентуално престъпниците ще се замислят два пъти преди да, свършат, да извършат дадено престъпление. По-важното е обаче, че една екзекуция е нещо окончателно, няма връщане назад. По, по, по-добре. -по Това е наказание, каквото се е практикувало на времето в Рим преди десетки векове. Ние сме загрижени защо защото за, за това и бихме искали демократичните институции в Корея да решат веднъж за винаги да премахнат смъртното наказание. Като се присъедини към Международната конвенция от 1999 година и е страна по много международни договори с, за Южна Корея, Корея е, е много е, неприятно и нецелесообразно да се върне назад. Сега давам думата на колегата Мартин. Благодаря. Европейския съюз като цяло и парламента също имат е, традиция, благородна традиция да се противопоставят на смъртната присъда. Затова можем само да съжаляваме за, решава, за решението на Конституционния съд на Корея, защото аз също смятам, че трябва да а, погледнем нещата и в перспектива. Съда не одобрява използването на смъртната присъда, а се обръща към парламента да реши какво да се случва с смъртното наказание. Смъртна Корея реално от 1998 година не са изпълнявани смъртни присъди. Amnesty International категоризира страната като страна, в която не се извършват смъртни наказания. Но все пак въпроса винаги се поставя, когато коментираме действията на висши ръководители. В момента именно това се случи с изказване на един от ръководителите на средата. Аз се надявам, че е, този е, опортунистичен глас, надигнат в Корея, ще бъдат избегнат и тя ще продължи да следва своята политика на мораториум, включително и де-факто. И де-юре. Благодаря, господин Мартин. Сега господин Каслер. Господин председател, колеги, мисля, че можем само да съжаляваме, че някои държави в света продължават да прилагат по нечовешки наказания към престъпниците. Един всеки човек има правото да живее. Не можем да наказваме дори за престъпления със смърт. Смъртното наказание не бива да е, съществува повече в съвременния свят. Папа Йоан Павел II заяви, че трябва да се даде възможност всеки човек да изкупи своя грях което не е възможно, когато се прилага смътно наказание. Надяваме се, че а, е, а, е, в, хората в Южна Корея, общественото мнение също ще се възпротиви срещу а, е, смъртното наказание. Подкрепяме единодушно това, резол... това, тази резолюция. За една минута госпожа Вержия. По време на четвъртия световен конгрес срещу смъртното наказание през феврари Придвържениците на неговото отменяне приветстваха увеличаването на страните, които премахват смъртната присъда. Изглеждаше по всичко, че Южна Корея върви по този път. От 1997 година не е прилагано смъртното наказание. И така че решението на Конституционния съд може да ни, само да ни безпокои. Бихме искали комисията и съвета да смятат, че е, премахването на смъртното наказание е важно условие за отношенията на Европейския съюз с трети страни и да призоват корейското правителство и президента на Корея, който също беше осъден на смърт, твърдо да тръгнат по пътя към премахване на смъртното наказание, като приемат мораториум. Обезпокояваме се от положението на 59 осъдени на смърт в страната, голяма част от които са политически затворници. И се надяваме, че присъдата ще бъде смекчена. Благодаря. Сега госпожа Лохбилен, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Отменянето на смъртната присъда е ця част от е част от ценностите на Европейския съюз. Все повече и повече страни, членки на ОНЕ, също, също отменят смъртната присъда или налагат мораториуми. Южна Корея беше една от тези страни, като не е, прилагаше смъртната присъда от е, повече от 10 години. Затова днес сме много загрижени от решението на Конституционния съд на Южна Корея, която заяви, че смъртното наказание отговаря и е, е, не е в, е в е, съответствие с разпоредбите на Конституцията. Затова при, приканваме правителството на Южна Корея първо да наложи обвързващ мораториум, защото в момента 55 са затворниците, които очакват изпълнението на смъртна присъда и след, след като следващата крачка бъде да, да се отмени завинаги смъртната присъда. В гражданското общество има нагласи за е, отменяне на смъртната присъда и ние трябва да подкрепяме тези движения. Благодаря. Сега от името на групите, господин Валеса, една минута на НП. Е, решението на Конституционния съд на Южна Корея буди удивление в момент, когато повечето страни се отказват от смъртната присъда, при положение, че една от основните е, е, ценности е да се запази е, човешкия живот. Има много аргументи против прилагането на този начин за въздаване на справедливост. Смъртното наказание е е, последната е, трябва е, да се поеме отговорността за също така тези, които прилагат смъртно наказание, трябва да поемат отговорността, когато убиват невинни. Ние се надяваме, че това решение няма да бъде приложено на практика в Южна Корея. Благодаря сега госпожа Герингер Корея Полуднева е... Благодаря. Южна Корея е една от нашите ключови търговски партньори, а също и страна, с която имаме споразумение за свободна търговия. Тоест имаме широк достъп на, до техните пазари и те до нашите. Имаме отлични от търговски отношения и е много изнезнадващо, че когато става дума за основни човешки права, имаме толкова огромни разлики. Смъртното наказание трябва да бъде забранено и на международната сцена Европейския съюз винаги се обявява за забрана на смъртното наказание. За това трябва да подкрепим гражданското движение в Южна Корея, което също се бори за забраната на смъртното наказание. Надявам се, че ще направим всичко, което е по силите ни, за да постигнем тази цел. Ние сега можем да имаме и нови правомощия в своята политика за търговия и да настояваме страните да забранят смъртното наказание. Благодаря. Сега господин Зобро една минута. Panie przewodniczący, gdyby... Господин председател, ако днешните виждания за смъртната присъда бяха а, отговаряха на тези, по времето на Нюрнбергския процес много престъпници нямаше да бъдат осъдени на смърт. Нека да Нека да не забравяме какви бяха а, решенията на съда в Нюрнберг. Трябва да има пропорционално наказание. Когато Нека не, нека не забравяме, че когато извършен геноцид, включително и в Европа, трябва да има пропорционално наказание. А, но, а, академич... В академичните среди се обсъждат. А, а, философските аспекти. Ние сме решили въпроса за нас, но ние трябва също така да уважаваме и решенията на другите, така че трябва да обсъдим този проблем с Корея в демократичен контекст. Следващия, господин Господин Собро, Мигалски. Една минута. Извинете, казва председателя. Извинете, оратора се изра... извинява. Според мен, продължава оратора, ние не бива да се месим по две причини. Първо, защото Южна Корея е демократична държава и решенията на нейния конституционен съд са законни решения. Освен това, няма риск подобни санкции да се прилагат на политическо ниво, а ще се прилагат само към престъпници. А също така, смъртната присъда има и функцията на въздържане – Това е най-силната възможна мярка за предотвратяване на престъпления и така се е, запазват е, живота на доста хора. Европейския съюз не бива да се меси в вътрешните работи на Корея. Благодаря. Сега господин е, Микелски приключи и минаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Благодаря ви, господин председател. Загрижени сме от решението на е, Конституционния съд на Южна Корея. Това е крачка назад. Вярно, че в Корея не е било изпъл... не е изпълнена с присъда от 13 години вече, но 57 души са осъдени на смърт. Трябва да, крити... да се изразиме, да изразиме нашата загриженост и наш... нашата критика и да се опитаме да водиме диалог и на, в моралните аспекти. В крайна сметка смъртната присъда никога не е била превентивна мерка и никога не е намалявала престъпността като такава. Благодаря ви, господин Соник. Господин Паска. през смърти е тема, която ktorá жива до втеди, ким са в людски. Уважаеми колеги, смъртната присъда е тема, която винаги ще бъде повдигана в момента, в който има чудовища в човешки облик. Защото само слабите общества не могат да се справят с, и да наложат санкции. Следва ли такива чудовища да имат право на живот? не знам какво ще ви е мнението, ако вие се изправите пред един такъв престъпник. Разбира се, хората трябва да имат право на справедлив процес и решението на Конституционния съд предвижда именно това. Факта, че политическите елити се отказват от тази санкция, не означава, че народите стават по-добри или че обществото става по-хуманно. Нормални хора биват убивани от чудовища в човешки облик и нашата политика е, ги насърчава да не се страхуват от смъртното наказание, именно по тази причина. Затова, преди да налагаме нашия модел на околния свят, нека да бъдем наясно за себе си. Това всъщност по-добро решение ли е за обикновените хора? Сега госпожа Паска, моля. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да привлича вниманието ви върху решението на, на Конституционния съд в Южна Корея. 1997 година е било последното изпълнение на смъртна присъда, но също времено смъртната присъда не е в противоречие с разпоредбите на Конституцията, но в противоречие с моралните норми. Ние с голяма загриженост наблюдаваме това, тъй като Южна Корея е економически двигател в региона и човешкото достоинство изисква подобна мерка да бъде премахната. Това беше край на процедурата Catch Господин Поточник. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Борбата срещу смъртното наказание е в основата на политиката на Европейския съюз за човешки права. Европейския съюз счита, че смъртното наказание е жестоко и нехуманно и, което, и то не възпира престъпниците. А забраняването му допринася за издигане на човешкото достоинство. Ние приветстваме някои нови развития в борбата с е, забраната за смъртното наказание. Монголия обяви мораториум тази година. През 2009 Бурунди, Того и а, щата Ново Мексико също ООН е за първ път прие резолюция, призоваваща страните да наложат мораториум над екзекуциите с цел да се забрани смъртното наказание. През 2008 година бе издадена още една резолюция по тази тема. Затова ние естествено сме разочаровани от присъдата на Конституционния съд на Южна Корея. С гласуване 5 към 4 те са решили, че смъртното наказание не е в разрез с изискванията на Конституцията. Знаем обаче, че тук става дума за интерпретиране на Корейската конституция. Не става дума за политическо решение да се запази смъртното наказание. Също така отбелязваме и мненията, изказани от три от петте съдии, съдия Ли Кенкок и Лин Кянки се изказаха ясно, че трябва да се намали и да се ограничи използването на смъртното наказание. А третия съдия твърди, че всяко решение за смъртно наказание трябва да подлежи на публичен обсъждане. Но все пак съдилищата там издават смъртни присъди макар че от 1997 година има мораториум за изпълняване на присъдите. В момента няма признаци, че решението на Конституционния съд ще има отношение към този мораториум. Ние приветстваме решението на Корея да запази мораториума за изпълнение върху изпълнението на смъртните присъди, но също така в резолюцията на ООН отбелязва, че е, мораториума върху смъртното наказание не е крайна цел, а само стъпка към окончателното премахване на смъртното наказание. Затова призоваваме Корея да предприеме стъпки, възможно най-скоро да забрани това наказание. Тя е един от водещите страни на човешките права в региона и ако те забранят смъртното наказание, ще издигнат още повече своята роля в защитата на човешките права в региона. Благодаря. С това приключваме дебата по темата и веднага след дебата трябва да започнем гласуването. Започваме с случая Джилат Шалит.